Dear colleagues, please. Колеги, моля да вземете местата си. Време е да започваме работа. we can start immediately. Пристъпваме направо към гласуване. Първата точка, по която ще гласуваме, е регламента за живака и за отмяна на регламент 1102 от 2008 година. Ако сте готови, започваме гласуване. Мистер Паулучи. Господин Палучи, моля вашата асистентка да заеме мястото си. Изменение 26, две части, първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Втора част. Можем да я гласуваме сега. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 163. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 164. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 27. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 187. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За. Против въздържали се, приема се. Проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Не. Господин Берет, заповядайте. Господин Палат получи няма карта, така че отбелязваме гласуването му. Край на гласуването. Number one, мистер Данти. Господин Данти. Край на гласуването. Okay, is rejected. Отхвърля се. Емендаменто 189. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190. За. Не. Не. Andiamo all'emendamento 100. Отиваме на 191 и 192 за. Против. Въздържали се, отхвърля се компромис 5 за. Против. Въздържали се, приема се. Votiamo adesso il Сега гласуваме компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега изменение 214 на колегата Ривази. То отговаря на второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Изменение 244. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 55. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245. За. Против. Въздържали се. Приема се. 247. За против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti il voto Paolucci. Всички ли, се, всички ли гласуваха? Отбелязваме как гласува господин Палучи. Край на гласуването. 31 против, 30 за, тъй като Данти гласува за. Отхвърля се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. 248 с устно изменение. Има ли възражение към устното изменение? Няма. Значи гласуваме с устното изменение 248 първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Само една част е няма. Втора част. Извинявам се. Десети компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. И колегата Данти вече има карта. Всичко е наред. Votiamo adesso. Сега гласуваме изменение 291. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 70. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 306 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 е, не може да се допусне, затова преминаваме към 79 и 313, които са еднакви за, против, въздържали се, приемат се. Що се отнася до анексите, мисля, че са покрити измененията и трябва да гласуваме по компромис 9. За. Е, искате да кажете нещо ли? Е, да. Знае, че съм се позабавила с това изказване, но миналата седмица не бях тук. Компромис 9 Става дума за изменение 341, което аз съм внесла и всъщност компромис 9 посочва, че се покрива и моето изменение, но аз съм с друго впечатление. Така че а, бихме могли, може би, да внесем някаква промяна. Имах предвид в моето изменение че няма альтернативна процедура и в този смисъл не може да се предвиждат някакви отклонения и изключения от утвърдената процедура. При всички положения подчертавам, че компромис 9 не покрива съдържанието на моето изменение 341. Колегите трябва да го знаят преди да гласуват. As you have mentioned, Uh, Както казахте, е, компромисното изменение. А това означава ли, че ако се приеме компромиса, вашето изменение ще отпадне? Добре. Отбелязваме вашия коментар в протокола. Е И сега гласуваме по девети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към съображенията. Гласуваме първо изменение, 94 и 95-то. Те са еднакви. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. За. Против? Въздържали се? Приема се. 97.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 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 и 115, не, извинете, падат, тъй като сме приели 114 вече, затова преминаваме към 10-то изменение на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме в две части. Изменение 116. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 123 за, против, въздържали се, приема се. 100 не. 127 на Мишел Дантен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 130 за против, въздържали се, приема се. Сега ще гласуваме изменение 140, 140 на Мишел Дантен. За. Против. Въздържали се. Приема се. 141. За. Против. Проверка. Авете вотато тутти. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 150 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 158 при него има устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма възражение, затова гласуваме. Заедно с устното изменение, цялото изменение. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, Sorry. Repeat. Отново. Avete alzato le mani su e giù. Вдигате ръце нагоре-надолу и нищо не се разбира. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. It was difficult. Sorry. Трудно беше да се прецени. Отхвърля се. И сега? 159 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. 24. За. Против. Въздържали се. отвърля се. 25 изменение в две части. Първа част. За против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Avete votato tutti? Il... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? е кюзо. Край на гласуването. Приема се. Adesso votiamo per eh, l'apertura del negoziato. Сега гласуваме за начало на интеринституционалните преговори. Моля, гласувайте. We need 35 votes in favor. Нужда 35 гласа за. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Andiamo e passiamo adesso al voto. The vote is not finished. We have... свършили с гласуването, продължаваме. Now we are going to vote on the next point in our... Следващата точка в дневния ред е по доклада на Бирдър, план на Европейския съюз за противодействие на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Започваме с 39-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първи компромис. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 44 и пеш 1. Идентични са. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Компромис 2. Не, извинете, извинете. Осми компромис. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се, приема се. 52. За. Против въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 79 и 126, които са еднакви. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172 за против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега изменение 68, което не е включено в компромиса, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега беше 5 за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 71-во изменение за, против, въздържали се, проверка. Авете водата тут и вото. Всички да гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 72 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 81 за против, въздържали се, приема се. Юри, не. 9-11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение ПЕШ 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99, казва председателя, за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. 33. за, против, въздържали се, приема се. 920 за, против, въздържали се, приема се. 9.24 за, против, въздържали се, приема се. Сега компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се.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 против, държали се, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Приключваме гласуването. Отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, 40 против, въздържали се, приема се. 9.14 за, против, въздържали се, приема се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. Инта 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Инта 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Инта 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 151. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152. За. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. Юри 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 165 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. И сега 168 за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Изменение 9.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 17 за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Беботи изклос. Прекратете гласуването. Респинто. Сейм вот. Отхвърля се за същия брой гласове. Не е много ясно, защото има странно мнозинство. Да. Да. Пеш 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 176. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега преминаваме към 182.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 въздържали се, отхвърля се. Преминаваме пак към гласуване на блок. Това са измененията на Юри. За, против, въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме пак анблок измененията на комисията по риболов. Пеш за, против, въздържали се, проверка. Мисля, че се отхвърлиха, но нека направим проверка. Avete... Non avete votato tutti? Qualcuno anche... Или гласуваха не. Някой не е гласувал още. Прекратете гласуването. Отхвърлят се. И накрая по целия документ електронно гласуване. Моля гласувайте. Il voto è aperto. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Now we can go to the next point uh, in our agenda. Минаваме към следващата точка в дневния ред. Гласуване по общото преразглеждане на правилника за дейността на парламента. Имаме гласуване по компромис 1Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуване по целия документ. Електрон по електронен път. Il voto è chiuso. Край на гласуването единодушно. Abbiamo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 всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 60-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против, въздържали се, проверка.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 Изменение 69. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Авете votato tutti? Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Компромис 6 по 11 параграф. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 75. За, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха по 75?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 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. Господин Данти. Емендаменто 91. 91 изменение. Три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Респинта. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 97. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 98. За против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100. При него имаме устно изменение. Има ли някой, който е против устното изменение? Не. Гласуваме 100 с устното изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120, три части. Първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отвърля се. Девето изменение за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Втора част пада. 15-то изменение. Гласуваме за. Против, въздържали се, отхвърля се. 18 изменение за, против, 16 извинете, за, против, въздържали се. Отхвърля се 17 за, против, въздържали се. Отхвърля се 18 изменение за, против,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 Прекратете гласуването. Приема се единодушно. Браво на оратора, е, на докладчика, извинете, който го няма. I invite all the colleagues to leave ще поканя колегите, които желаят да напуснат залата, да го направят. Тези, които не желаят да останат за следващата точка в дневния ред. We wait one minute for giving the possibility to the colleagues. Минута почивка, за да дадем възможност на колегите, които няма да останат за следващата част от заседанието, да напуснат залата. Can... И така, колеги, започваме с следващата точка. Приканвам всички, които искат да продължат двустранните разговори, да го направят извън залата. Следващата точка е размяна на мнения с комисията за проучването на изпълнението на директивата за качеството на атмосферния въздух. Комисията беше поканена за размяна на мнения, за да коментира по основните заключения от проучването. За това, без да губим време, ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте. Thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря, че давате възможност на комисията да е тук днес, за да обсъдим заключенията от този важен доклад. Чистия въздух е жизненно важен за всички нас, това е ясно, за нашето здраве, за околната среда, но и за економиката. Също така е ясно, че за жалост е, смъртността в резултат от лошо качество на въздуха в Европа е много висока. 400 хиляди е, преждевремени смъртни случаи годишно има в Европа и това са неприемливи а, е, цифри. Предвид това, както може би знаете, в комисията се опитваме да подобрим ситуацията и основният инструмент за това е директивата за атмосферния въздух, където са предвидени прагове за основни замърсители на въздуха. Има и насоки от СЗО в, в, в областта на въздуха. Те в някои области са по-строги от нашите насоки, но като цяло има последователност между двете. По отношение на изпълнението, комисията е силно притеснена от липсата на напредък в държавите членки, особено предвид политическата ни цел да постигнем да постигнем пълно съответствие с тези цели до 2300 година най-късно. Затова комисията иска да се ускори изпълнението на директивата и подпомага държавите членки за ограничаване на емисиите на основните замърсители. За жалост, ситуацията по настояще не е удовлетворителна и това доведе до голям брой процедури по нарушение. Конкретно 29 такива казуса има за ключовите замърсители, засягащи 19 държави членки. Виждате, картината със сигурност не е розова. Процедурите по нарушение не са нещо, към което пристъпваме лесно, но предвид широкото несъответствие, което наблюдаваме, сметнахме, че те са необходими. Също така трябва да се каже, че образуването на процедури по нарушение стимулира държавите членки да подобрят качеството, предприемат се стъпки в правилната посока, особено в връзка с плановете за качеството на въздуха и местните планове за намаляване на емисиите на замърсители. Но това не е достатъчно и все още не постигаме стандартите, заложени в директивата. Малко повече подробности относно нарушенията. Относно PM10, прахови частици 10. Нарушенията са от страна на 16 държави. Две страни, България и Полша, вече са предмет на съдебни дела в съда, тъй като а, надвишаването на праговете е, се отнася до големи територии от тези две страни. Останалите е, дела за ПМ-10 е, са преустановени, защото съда постанови, че те не могат да бъдат разгледани, тъй като се отнасят до конкретен период в миналото. Затова решихме, че е добре съдът да валидира един нов подход който е свързан не само с надвишаването на стойности, на граничните стойности, но и на количествата емисии. В следствие от този подход съда ще може да излезе с решение по останалите висящи дела. Трябва да избегнем съдебни решения, които да водят до, до глоби за държавите членки, които обаче не могат да бъдат изпълнени. По отношение на стойностите от 2005 година, една държава членка е предмет на съдебно дело, което е висящо. чака се решението на съда за праховите частици 10, когато съда ще предложи новия си подход, който вече обясних. Също така разглеждат се е, стойностите за замърсителите за, след тези предложени от 2010 година. Разгледахме ситуацията в Обединеното кралство, там имаше голям брой жалби и същевременно делата срещу другите държави членки продължават да се гледат. По отношение на останалите държави членки, където има надвишаване на граничните стойности, също има процедури. Сега е, делата обхващат 12 държави членки. Изпратени са уведомления на тези държави членки през последните две години и в момента обмисляме какви последващи стъпки да се предприемат в бъдеще. За всички е ясно, че замърсяването с азотен диоксид е свързано с трафика в градските зони, както е и стигнал до заключение вашата комисия. Най- гъстонаселените градове в Европейския съюз надвишават а, граничните стойности. А, на емисия от азотен диоксид. Това е голям брой европейски градове, над 100. Като цяло комисията се опитва да приоритизира ситуациите, както от гледна точка експозиция на замърсители, предвид населението на държавите членки. Гледаме нивото на прехвърляне на прага и също така размера на територията, където има такова прехвърляне на прага и колкото по-високо е прехвърлянето, толкова по-строги мерки ще трябва да се предприемат. Предвид това трябва да бъдем наясно, че по отношение на надхвърлянето на праговете за азотен диоксид не разчитаме на пасивното разчитане на, на стандартите в целия свят като цяло, защото смятаме, че те няма да са достатъчни. Знаем, че автомобилите имат много по-високи емисии, отколкото трябва, съгласно европейските стандарти. И именно това се опитва да поправи тази комисия посредством адаптациите, които предлагаме на съзаконодателя, типовото одобрение за автомобилите и също така емисиите от, от МПС като цяло в Европейския съюз. Но когато говорим за изпълнението на законодателството за качеството на въздуха, става ясно, че има други мерки, с които вземащите решения може да си послужат на национално и местно ниво. Тези мерки трябва да бъдат разгледани изцяло, за да се постигнат заложените гранични стойности. Много от мерките, които съществуват, не са достатъчно проучвани и ще изредя някои от тях защото те са важни. За справянето с, транспорт, справянето с транспортното търсене, тук има напредък, но още бе напредък е на, необходим. Ограничителни мерки за, до, за движението по пътищата. Тук има и данъчно измерение и също насърчаването на МПС, които са с нулеви емисии. Това е по-средносрочна мярка, но е необходима за напредъка в тази област. Комисията потвърждава пред парламента, че ще продължим да следим строго ситуацията с изпълнението и да си послужим с всички инструменти, с които разполагаме, за да гарантираме правилното изпълнение на директивата за атмосферния въздух, също да гарантираме, че периодите за навишаване на стойностите са сведени до минимум. И конкретно по проучването, Приветстваме работата на Комисията по околна среда на парламента по проучването. Радваме се, че резултатите от него съответстват и с оценката на Комисията. Това е успокояващо. Предвид проблемите с изпълнението и горещите точки в проучването, там където се говори за по-строги мерки, които да се вземат на европейско и национално и местно ниво, за да се подобри съответствието. Всички тези изводи съответстват и на нашето мнение. Също разглеждаме последователността на националните и местните мерки. Те са тя е важен елемент за подобряване на изпълнението и се радваме, че и проучването се съсредоточава върху това. При все това трябва да кажа, че проучването не винаги е точно. Неколкократно установихме, че може да се направи по- относимо проучването. Особено в главата за процедурите по нарушение цифрите не са съвсем точни. В момента има 19 страни, които са предмет на такива процедури, а не 23, както се казва. 10 държави членки в миналото са били предмет на съдебни дела. А комисията е взела 10 решения за съдебни дела, но 4 от тях не доведоха до съдебно дело по причините, които вече обясних. Освен това, проучването е съсредоточено върху съответствието с стандартите, но не разглежда изискванията за мониторинг мониторинг и отчитане в директивата, което е важно за оценката на изпълнението от държавата. И на последно място има някои дребни неточности, които е добре също да се изчистват. Ще ви ги а, посочим в писмен вид. Не е нужно сега да ги описвам подробно. И накрая, за да завърша с по-оптимистична нотка, защото цялостната картина, която обрисувах, не е удовлетворителна от гледна точка на комисията и от гледна точка на здравето на нашите граждани. Но, относно последните събития, Радваме се, че е достигнато временно съгласие през юни месец за директивата за националните прагове на емисии. Това е много важно и е, нямаше да бъде постигнато без ролята на съзаконодателя. Също така, Амбициозността е същата тази, която очакваше комисията. Радваме се, че целта за намаляване на въздействието на замърсението замърсяването на въздуха върху здравето ще бъде намалено с 50%. Това е нещо много положително. Очакваме бързото приемане на предложението, за да пристъпим към фазата на изпълнението на преразгледаната директива за националните прагови на емисиите. Това изпълнение е много важно, за да спазим и е, насоките на СЗО в дългосрочен план и конкретно е заложен срокът от 2030 година но директивата за националните прагове а, е, трябва да бъде изпълнявана по-добре и в по-кратки срокове. И тук трябва да подчертая потребността от повече усилия от наша страна, за да отговорим на очакванията на нашите граждани и трябва да изиграем ролята си в тази област. Благодаря ви. Thank you very much for your... Благодаря за тези обяснения. Колегите желаят ли да вземат думата? Господин Хербранди. Julie first. <laughs> Джули първо. Благодаря. Имам коментари по неуспеха. Според мен това е неуспех да се гарантира изпълнението. Не искам да бъда твърде критична, но смятам, че инструментите, с които разполагаме, са неподходящи, защото се стига до съд. По отношение на забавенията, има много големи такива, когато говорим за а, съдебно преследване, след което има и е, временно преустановяване на делата. Аз не съм юрист, но разбирам защо това се случва в ситуации, в които законодателството налага система на, за проверка. Но в област като замърсяването на въздуха не можем да си позволим да се бавим, както правим сега. Така че това, което се случва е, че гражданите трябва да приложат различен метод. Мога да говоря за Обединеното кралство, което познавам добре когато става въпрос за съдебното преследване. И тук трябва да поздравя и организации като Planet Earth е, за тяхната работа с е, правителствата, защото британската правна система не е никак лесна за справяне и маневриране, но тази организация се справя с това и сега има дело, разглеждане по бързата процедура във Върховния съд в Лондон. Така че това, което искам да кажа е, че може би гражданите вече са се отказали, че Европейския съюз ще налага изпълнение на законодателството си в съдебната зала, а и трябва да го направят самите те в държавите членки. И следователно Европейския съюз и комисията имат роля за подобряване на правото на достъп до съд правосъдие, не само в областта на качеството на въздуха, но като цяло. Съвета се бави тук, протака нещата и според мен това е много отрицателно. Защото парламента откликва на притесненията на гражданите за качеството на въздуха, но съвета не ни помага и отделните държави също не ни помагат. Така че това всъщност не е въпрос, но ще завърша задавайки въпрос. Пакета за е, чист въздух е, беше е, очаква, предполагаше ефективно изпълнение на директивата за националните прагове за емисии? И в областта на достъп до правосъдие има ли предвидени възможни изменения в директивата за качеството на въздуха? Комисията може ли да ни каже какво бихте искали да се подобри, за да изпълняват законода... държавите членки законодателството, което те са приели. Това трябва да се има предвид. Това не е нещо спуснато им отгоре, а те имат задължението да го изпълняват. Така че какво смятате, че трябва да се подобри, за да не се налага да идвате отново тук и да казвате, че има суспендиране? Благодаря. Yes. Да, благодаря ви, господин Гебранти. Е, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за информацията, която ни се предоставя. Това е един от най-големите европейски скандали. Да, е, въздуха е общо благо. Чистия въздух е, така да се каже, основно право на всеки гражданин в Европейския съюз. И е, е на сравнително стара директива, която, така да се каже, въвежда и по-умерени изисквания към държавите членки, е, не може да бъде изпълнена. Очевидно не става дума единствено за законодателство, за национално законодателство. Ние говорим за пакет не само за чист въздух, а за по-чист въздух. 29 е, е, нарушения, 19 държави членки. Е, става дума само за започнатите производства за нарушение. 23 такива производства, при положение, че държавите членки са 21. Какво говорят тези цифри, нали? Можем да си представим за какво става дума колко масивни са тези нарушения. И е, струва ми се, че не само парламента, е, Европейския съюз като цяло би трябвало да реагира много остро на тези факти. На следващия месец ние в пленарна зала ще гласуваме е, окончателния вариант съгласно е, споразумението по директивата НЕК. Е, националните е, тавани за емисиите. И е, естествено би трябвало е, да решим въпроса не само по-добре, но е, така да се каже задоволително. Хубаво би било да чуем вашето мнение за това дали вече в променения вариант на директивата ще има, така да се каже, едно достатъчно основание за надежда за по-добро развитие. Държавите членки очевидно е, и в момента при настоящата директива не са в състояние да решат проблемите си и да отговарят на изискванията. Освен това, когато става дума за данни, дори, така да се каже, тук в Брюксел, Рю де ла не е в състояние да събере достатъчно данни и е, като че ли не желаят е, да е, събират, така да се каже, всички данни или да обявяват всички данни, с, с които разполагат, защото никой няма да покрият изискванията. Да, говорихте за проблемите, свързани с дизеловите автомобили. То най-вече проблем на европейските градове. Действително, Състоянието е катастрофално в това отношение. Какво мислите? Как, как в крайна сметка в продължение на години можем да си обясним, че не се покриват никакви изисквания в това отношение? Госпожа Дали, да, благодаря. Благодаря на комисията за информацията. Е, има сфери, които особено много ни тревожат. Е, е, и това е една от тези области. Става дума най-вече за източниците на замърсителите. Все още нямаме цялостна картина и пълна информация но дори и когато вие ни предоставяте вашите данни, е, картината не е цялостна. Е, все още има много-много случаи, в които просто е, данни не се представят и ние никога няма да можем и да предложим някакво решение за този проблем. Така че аз обръщам към комисията с голяма молба. Всеки път, когато има някакви нови данни, да ни ги предоставя. Що се отнася до надхвърлянето на праговете за, е, и е, пределно допустимите стойности за праховите частици, нещата действително са тревожни. Е, много усилия се очакват от държавите членки в това отношение. Те са изостанали, за да приемат съответните е, текстове и в националното законодателство и да почнат най-вече с изпълнението. Имам предвид и информацията за това, че някакси има опити и тенденции да се разводни и третия е, пакет, е, от който очакваме повече резултати. Е, много важен е контролът, наблюдението. Е, управлението на е, контрола и естествено е, по-тясното сътрудничество между различните е, компетентни органи и агенции, за да можем да постигнем и по отношение на горивните инсталации, по отношение на НЕК, директивата за националните тавани на емисиите, на базата на едно пост строго законодателство по-добри резултати. Естествено, тук не бива да забравяме и необходимостта от стимули, насърчаване на екологосъобразните, чистите автомобили и всичко останало, за което говорихме, за автомобилите и така нататък. На, Комисията просто не бива да спира. Е, тя трябва да продължава, е, както се казва, да диша във врата на държавите членки и да е, продължава да образува производства за нарушения срещу държавите членки, които очевидно не предприемат максимални усилия, за да предпазят от тежки заболявания и от смърт своите граждани. Благодаря ви. Следващият оратор. Господин Екхаут, благодаря господин председател, благодаря и на комисията. Мисля, че вече много неща се казаха. Е, няма нищо по-важно от това да имаме чист въздух. Естествено, е, когато обсъждаме е, качеството на въздуха и изпълнението на директивата за качеството на атмосферния въздух, ние констатираме, че държавите членки не правят бъв най-колко много и след това се обръщаме към комисията и казваме, трябва да се започнат производства за нарушения. И така трябва да започнем и, обаче и политика по отношение на източниците. Да, а това е вече нещо, което е в нашите ръце. Е, но тъй като е, много често е, се появяват убийствите от определен сектор, така, почваме да прехвърляме нещата от един сектор на друг сектор и накрая се получават именно тези дефицити и слабости в законодателството и в изпълнението най-вече. Така че ето става дума сега за автомобилостроенето и за автомобилите най-вече като източник на замърсяването на атмосферния въздух. Затова ще попитам комисията следното. От една страна имате действително план за действие и амбициозна програма по отношение на горивните инсталации, но от друга страна по отношение на техниките, като че ли няма разработени нови стандарти и норми, а нещата са тясно свързани помежду си и са свързани именно с голямата цел по-чист въздух. Едно забавяне действително би могло да се отрази пагубно, защото проблема е, е много-много съществен. И най-добрата налична техника към момента в големия Европейски съюз всъщност не е по-добра от това, което имахме преди това. Така че е, питам се какво става с техниката, с технологиите във връзка естествено с качеството на въздуха. Бих искал да съм сигурен, че действително има напредък, а не влушаване. И господин Хебранди вече постави въпроса. Как можем да бъдем сигурни, как можем да си гарантираме едно точно измерване и точно подаване на данни от държавите членки? Дали те измерват в точно определените пунктове и в горещите точки на замърсяването? как е, можем да сме, така да се каже, сигурни, че действително става дума за измервания, направени в големите градове. Например, става дума тук за Рюделя Луа, нали? Това е именно една гореща точка, но тези данни обикновено от правителството се игнорират, е, защото ще нарушат общия баланс. И още нещо. Да, е, ние сме на път, така да се каже, да финализираме работата по следващата директива, но а, нещата не изглеждат много по-оптимистично, защото лобистите са изключително, изключително активни и а, оказва се, че селското стопанство може би ще бъде изключено. Грози го изключване. Няма да има по-добър въздух. А, госпожа Гростет. Да, благодаря, господин председател. Ние всички в тази комисия желаем подобряване на качеството на въздуха. Много интересно е, естествено, да се проследят анализите и данните, които предоставя Европейската комисия. Аз дълго време бях ръководител на една мрежа, която през 90-те е, години отговаряше именно за мониторинга и е, контрола на качеството на атмосферния въздух в моята страна. Знае, че междувременно нещата се промениха към по-добро. Но когато видим е, е данните, установяваме, че междувременно е изминал дълъг период от време, е, е, в който не е предприето необходимото, не са взети спешни мерки. И особено е, в големите градове, в индустриалните зони, е, има много обезпокоителни данни за качеството на въздуха, но те не се публикуват. Не можем да се съгласим с да кажем, подобни е, слабости в цялата система, в е, анкетната комисия. Е, Емис, ние говорим и за скандала Volkswagen и за редица други скандали, които обаче изискват време, естествено ще трябва да се действа. Санкциите са едната страна на действието. Е, санкции е, винаги могат да се наложат, както се казва, ако има разбиране за е, този инструмент, но е по-добре да се помисли за стимулите, не само за отделни сектори, но и за определени региони санкциите според мен не са ефективният инструмент, защото а, в такъв случай средствата именно в, а, а, на местно равнище, на регионално равнище ще намалеят и от тук нататък няма да могат да се а, е, а, е, включат в а, системата стимулите, които според мен водят много по-бързо до по-добър резултат. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, председател. О, извинявай. Да кажа. Благодаря, председателю. И аз бих искала да кажа няколко думи. Нека да кажа, че ситуацията е много сложна и е много трудно всеки път да трябва да говорим по тази тема, без да има някакво ясно решение. Едно от нещата, които ме потресоха е разликата между процедурите за нарушение – които комисията е започнала срещу държави членки, тези, които са активирани от Генерална дирекция околна среда и пълното бездействие или липса на действие от страна на Генерална дирекция ГРОУ растеж, за да проверяват дали се прилага надлежно законодателството. Според мен, първо тук трябва добре да се помисли, защо това се случва. И аз искам да се върна на това, което излиза от анкетната комисия по Дизелгейт. На всички става ясно, че този текст за хомологизация е нереалистичен, неефикасен и неефективен. Очакваме, разбира се, по-нови изпитвания, но това за сега е единственото изпитване или тест, което се прави. Що се отнася до надзор на пазара? И Ми се струва невероятно всичките тези години да не са се предприели действия за промяна в полезно време на този текст. Още нещо, от което също съм потресена – авио, извинете, автомобилните компании а, е, знаят от, 7, е, от 2007 година какво се случва, т.е. 8 години преди да влезе Евро 6 в сила, т.е. знае ли са какви са ограниченията, които трябва да се спазват и какво се случва. Тази година се наложи отново да гласуваме по мярка за а, е, спазване и да се правим, че не забелязваме какво правят автомобилните фирми, които не спазват горните ограничения за емисии от дизел. на ниво Европейска комисия трябва да се действа по-твърдо, но явно и държавите членки, тъй като и те могат да действат. И накрая, още нещо. Обръщам се към комисията. Как съчетавате нарушенията, свързани с качеството на въздуха, с липсата на инструменти у местните органи на властта за борба с замърсяването на въздуха. Един от инструментите, който се спомена, е използването на Евро 6 и така нататък. Какъв инструмент е това, като не дава точни данни? Когато имаме процедура за нарушение, според мен, трябва да се говори е, за нея. Местните органи на властта правят свои планове за по-чист въздух, но за да се направят такива планове, трябва да се подходи сериозно. На какво да почиват тези планове? И според мен тези два елемента се бият един с друг. И накрая искам да ви припомня, че гражданите се тревожат и дори толкова се притесняват е, и са обезпокоени, че Комисията по петиции постоянно получава писма, петиции с хиляди подписи, а ние не им даваме никакъв отговор. Така че исках просто да ви припомня колко е сериозна тази тема, по която трябва да действаме. Thank you very much. Благодаря ви. Предполагам, че комисията ще пожелая да отговори. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите и коментарите. Аз ще отговоря на част от въпросите, а моят колега, който е юрист, европейско право, ще отговори най-вече по въпросите, свързани с, с съдопроизводствата и въпроса на госпожа Гърлинг най-вече. И така, последния въпрос по отношение на а, нарушенията и производствата, които сме внесли или още не сме внесли. А, знае, че госпожа Бянковска ще се нуждае от известни данни преди да се подготви производството. Е, за е, внасене в съда. Но е, ние имаме предвид при всички положения този случай, работим по него. Сега стана дума тук за типово одобрение, за класове автомобили и така нататък. През януари всъщност комисията вече говори по тези въпроси и пър, първоначалната версия на доклада бе представена и на вашата комисия, така, за да може и докладчикът ви да бъде да, успокоен и вие да знаете, че нещата продължават и се работи как е, можем да стимулираме местните и регионалните власти, е, а и националните е, власти, разбира се, най-вече местните власти, за това да работят за по-добро качество на въздуха. Има зони на ниски емисии, има редица структурни мерки, които вече доведоха до положителни резултати ние продължаваме да работим в тази посока. Но всичко онова, което до сега е правено, естествено не е достатъчно, тъй като ни трябва, така да се каже, обвързване и на националното равнище, за да можем да стигнем и до местното равнище вече и да очакваме конкретни резултати от там. По същия начин стоят нещата и с дизеловите двигатели. Но при всички положения имаме вече добри резултати от редица е, местни власти и е, общини. И така, може би е, картината първоначално изглежда по-неприятно, отколкото действително е. Ние при всички положения трябва да представим в изследването и алар, алармиращите най-високите концентрации но а, това се прави просто за да се покаже колко а, сериозен е проблемът и колко а, така, солидни са тези надвишавания на нормите но въпросът е какви са именно данните и доколко можем да се осланяме, че те са надежни и пълни. Да, в националното законодателство би трябвало да има някакви гаранции за това, че данните от измерванията ще бъдат действително всеобхватни и точни. И някакви гаранции в това отношение има и на европейско равнище, да. Ние трябва да се занимаем с източниците на замърсяванията. Абсолютно точно е това, което казахте. Дизеловите автомобили, не само така скандала Дизелгейт, но и всичко, което е свързано с автомобилостроенето, естествено, трябва да бъде е, е, обхванато от е, нашите инициативи. Има и други емисии в рамките на транспорта, да кажем корабоплаването, Международната морска организация другата седмица също ще се занимава с тези проблеми и други международни форуми ще обсъждат проблема с емисиите на морското корабоплаване. Ние също работим по този въпрос. Да. Е, това, че е, така, лобистите понякога се опитват е, да попречат на нашите законодателни инициативи, <clears throat> бе посочено тук. Има, да кажем, подобни опити по отношение на моняка, но все още не сме подготвили окончателния текст. Това, което смятаме да представим вече е, в окончателен вид, ще бъде много по- добро, според мен, в смисъл, че ние ще можем да очакваме подобрение на основата на стойностите, които предлагаме. Така че много се надяваме, че е, ще е, имаме и вашата подкрепа, защото действително напредъка в това отношение е твърде незадоволителен. къде е, ще е, поставим нивото на амбицията, е, какви ще бъдат дискусиите в това отношение, какво можем да предприемем по отношение на а, приноса на а, държавите членки а, във връзка с по-доброто качество на въздуха и а, опазване на здравето на гражданите. А, това а, са а, естествено а, големите а, проблеми, по които работим в а, Генералната дирекция. Аз знае, че има много-много опити да се а, повлияе, а, така че а, изискванията да бъдат по-скромни, но а, м- смятам, че а, ще се получи добър резултат по отношение на пакета по-чист въздух, третия пакет. 2013 година ние създадохме програмата за по-чист въздух. Нуждаехме се от повече мерки и усилия за пълното прилагане на директивата за качеството на атмосферния въздух. И а, трябваше пълният цикъл, така да се каже, да бъде а, завършен. А, но а, виждаме, че а, не сме постигнали много добри резултати и трябва да погледнем все пак а, какво е направено, каква е еволюцията а, през последните години. Още повече, че и СЗО работи по въпроса много активно и ще трябва отново да актуализираме нещата, за да се постигне съответствие с е, така, стандартите е, на СЗО, които са много по-амбициозни от нашите. Така че предвиждаме преглед на директивата в това отношение, да. Да, е, фактора на съответствие, въпроса на господин Гербранди. Ние бихме предпочели, естествено, да е, бъдем по-амбициозни и тук е, по отношение на фактора за съответствие, но е, за да се приближим до другите по-високи амбиции и стандарти в световен мащаб. Но Отчитаме известно подобрение, да, но същевременно, ако включим една клауза за преразглеждане в схемата, за да се постигне подобрение, е, ще е, е, поизбързаме, може би, с, така да се каже, залагането на една много по-висока амбиция, отколкото можем да очакваме като изпълнение. Надявам се, че комисията обаче ще предприеме стъпки в това отношение. Да, гражданите настояват за повече е, е, усилия, за промени, за е, отчитане на е, взаимодействието. Но преди да дам думата на моя колега, е, ще кажа, е, че мобилизирането на хората по места е, е, би могло да допринесе за е, много повече е, активни действия е, и на национално, и на местно равнище, и на европейско равнище в това отношение. Великобритания може би е по-напреднала, в други държави е по-трудно, но естествено на 13 септември в Дюсселдорф имаше едно съдебно дело във връзка именно с по-активните усилия на местно равнище, които е, трябва да се предприемат по отношение на регулирането на движението по пътищата и спазването на е, стандартите съгласно директивата. Да, както виждате, е, и на европейско равнище, така, в различните държави членки се действа и по тази линия. При всички положения, обаче, е, трябва да е, бъдем по-активни и да интензивираме е, мерките и в това отношение, макар че има добри сигнали вече. Само още един допълнителен въпрос. А можете ли да гарантирате едни по-стриктни така и по-строги е, нива за LCP, е, за As I said, I mean, this is a file that I'm not... За uh, най-добрите налични техники. А, да, Uh, нивото на амбиция може да бъде е, поддържано. Аз не бих могъл да гарантирам е, в това отношение е, нищо към момента, но при всички положения трябва да предприемем нещо, така че нивото на амбицията да е подходящо, да е правилното. Благодаря, господин председател. Ще бъда възможно най-кратък, когато говорим за правната страна на нещата. Тези е, казуси са много сложни. В миналото имахме 4 дела пред съда на Европейския съюз и имаше 4 съдебни решения по тях. В тези дела ние е, съдихме държавите членки за това, че надвишават границите, но надвишаванията са за определен период от времето. И е, не може да се подобри период, който е в миналото. Става въпрос за периоди между 2004 и 2007 година. И така, има съдебни решения по тези казуси. В резултат от тях променихме подхода си и започнахме нови действия. Но продължаваме да имаме проблем с този тип случаи и дела, защото има проблем с най-скорошните данни, с които разполага съда, в които има доказателство за надвишаване на границите и момента, в който съда излиза с решение. И искахме съда да съкрати тези срокове, което за него е трудно, защото данните трябва да се събират, да се проверяват, да се валидират от държавата членка. Така че, за да се преодолее този проблем, и за да убедим съда, че това е добро решение, разглеждаме само системните нарушения и надхвърляния на границите, обхващащи няколко години, които показват, че това е нещо, което се прави постоянно. Също така е, започнахме да разглеждаме липсата от е, подходящи мерки, предприяти от държавите членки на основание член 23 от директивата. Това е свързано и с е, ускорения подход, който споменах, защото трябва да анализираме стотици зони в Европейския съюз и да докажем, да приведем доводи пред съда, че това е едно постоянно нарушение и че ситуацията не се е променила. А много често държавите членки в последния момент предприемат мерки. Така че позицията ни да успорваме нещо, което още не е имало достатъчно време да доведе до резултати, е много сложна. Посветили сме огромни усилия на това начинание. И трябва да се съсредоточим върху двете много важни дела срещу България и срещу Полша. Решението по делото срещу България трябва да излезе в началото на следващата година, ако не и в края на тази. И ако подхода ни се потвърди, то тогава другите дела, които не са временно преустановени, ще бъдат разгледани по ускорената процедура. Но, както колегата ми каза, е, по-настоящем се опитваме да продължаваме да оказваме натиск върху държавите членки, за да предприемат мерки. Така че е, тези случаи не са затворени, те е, процедурите по нарушения продължават да текат. По относно Азотните диоксиди, 12 държави и членки са предмет на процедури за нарушение, които също са времеемки, защото са много сложни. Освен това, Даваме си сметка, че на национално ниво се предприемат действия, които допълват нашите. Поддържаме е, връзка с НПО-тата, Client Earth и други НПО-та. Също поддържаме достъпа до правосъдие в държавите членки. Пример за това е програма, която инициирахме, финансирана от нашите фондове. Ако не се лъжа, тя е в Германия, но ако има положителни резултати от нея, ще обхване и други страни. И целта е да се подобри достъпа на гражданите и ефективността на действията на национално ниво тези действия обикновено водят до резултати по-бързо, отколкото нашите европейски действия. И като част от процедурите по нарушение се забелязва, че държавите членки са започнали да предприемат мерки, но не е лесно да се променят текущите модели. В някои държави е, проблемите са толкова големи, че трябва да се въведат промени в начина на живот. Например, в отоплението на домовете, какъвто е случая с Източна Европа, транспорта, климатичните условия, които осложняват нещата, като например в някои райони на Италия. Така че има натиск, за да се преодолеят тези въпроси. По въпроса за мониторинга, Разглеждаме го от юридическа гледна точка и поставяме под въпрос подхода на някои държави членки. В случая с Белгия има притеснения за мониторинга. И това, което казахте за Арлоа, е обхванато в процедурата по нарушение, но също така се стремим да гледаме и по-общо на случващото се в други държави членки. С това искам да кажа, че полагаме всички усилия. Разбира се, имаме нашите ограничения. Нещата се развиват по-бавно, отколкото ни се иска да се развиват. Напредък в някои държави членки се отбелязва, защото ние продължаваме да им оказваме натиск. Благодаря. Благодаря. Дискусията беше полезна. С това приключваме заседанието. Нямаме точка, въпроси в точка разни. Следващото ни заседание ще е на 7 и 8 ноември. Благодаря. Приятен ден!